buenos días. Take seats, please. And quiet. Bien, continuamos con el... Продължаваме с дневния ред на заседанието на нашата комисия. pido disculpas por el, retraso, nos hemos alargado un poquito. Съжалявам за закъснението, моля да ни извините. Минаваме веднага по делово. Минаваме към деловите въпроси. други да ми моля за тишина обаче. Сега, по въпроса за дневния ред. Ви казвам, че точка 4 и точка 6 за доклада Арсенис и госпожа Тома се отлагат. Има предложение пета точка дневния ред протокола с Кирибати това е предложение на комисията на координаторите е да се отложи също така не единодушно, а с мнозинство докладчиците в сянка предлагат да се отложи до заседанието на 16 и да се поиска правно становище, което да се изработи преди 16, но и да го има, и да го няма, ще се гласува на 16. Това ми обясниха. Надявам се, че съм разбрал добре. Ако не съм разбрал, моля някой да ме поправи. Но така или иначе ви обяснявам, че ако ще отложим тази точка, то е са при тези условия. Госпожо Патран. гада си президент. Сопер. Благодаря ви, господин председател. С няколко думи само искам да потвърдя, че съм против отлагането, но това мисля, че всички го знаят. На последното ни заседание постигнахме консенсус за отлагане до 17 октомври, за да разполагаме с необходимият документ от правната служба. Но независимо дали документа ще дойде на време или не, гласуването трябва да се състои на 17 октомври и по-нататъчно отлагане е недопустимо. Такъв беше постигнатият консенсус. При това положение, разбира се, ще поискаме правното становище и информацията, която получихме, беше, че правното становище ще пристигне на време. Но пак казвам, ние се споразумахме, че независимо дали ще получим документ от правата служба преди 17 или не, ще се гласува на 17. Добре, чудесно. Така ще направим. Няма да гласуваме днес. Това проистича. Трета точка съобщение на председателя няма нищо, което да ви кажа. Четвърта точка се отлага, пета също, шеста също, седма. Приключихме <laughs> с тези точки и сега стигаме до седма. Проект между Европейския съюз и Република Кот Дивуар за определене на възможностите за риболов и на финансово участие, предвидени в действащото споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни. Вече обсъдихме, обменихме мнения по този въпрос на предишното заседание. Сега ще изслушаме господин Контини. Благодаря, господин председател. Господин председател, по отношение на споразумението за рибарство между Европейския съюз и Кот Дивуар, не виждам някакъв особен проблем. От 90-те години имаме партньорство с тази република и последните ни преговори минаха в доста сърдечна атмосфера. От 1 юли 2013 година до юли 2018 година ще бъде това споразумение. Ще има риболов в испанските и френските води с кораби с парагади и сейнери 680 хиляди годишно се отпускат за тези запаси, като има и определен пакет за устойчивото развитие. Тонажа, референтният тонаж е около 6000 тона сравнение с предишния протокол има засилено финансово участие, намаляване на референтния брутен тонаж. Това беше необходимо с оглед да се запазят аквакултурите, но възможностите за риболов и потенциала са повече от достатъчни. Това споразумение е от голям интерес и за двете страни. Предвиждахме европейските кораби да използват поне 20% моряци от Тихоокеанския басейн. Това ще бъде източник на работни места, както за европейските, така и за мароканските корабособственици. Да напомня, че това е първия вносител на рибни ресурси в света и е много важно протокола да бъде прият с оглед опазването на рибата тон. Бихме искали да се засилят контролите във връзка с използването на ресурсите от Кота Дивуар. Бих искал също така парламента да а, упражнява контрол във връзка с спазването на правилата. Комисията по бюджета, да ви напомня, се произнесе в полза на този протокол, така че нямам какво да кажа във връзка с а, ратификацията на този протокол. Нямам възражение, приканвам ви да го подкрепим. Благодаря. Много благодаря. Госпожо Мезер. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, und auch vielen Dank an den Berichterstatter. Im Grunde genommen благодаря ви, господин председател. Благодаря и на докладчика. Ами, няма много какво да добавя. Това е продължение на протокола, както казах, беше споразумението съществува от 90-та година насам и споразумението е доста добро равновесение. Има и възможности за риболов за нас и се отпускат средства за развитие за Кот Дивуара. Като цяло това споразумение напълно се вписва в нашите цели, т.е. от една страна ние да се възползваме от правата за нашите рибари, а от друга страна да помогнем за развитието на трети страни. Смятам още веднъж, че това е едно много добре уравновесено споразумение. Докладчикът може би пропусна да спомене, че положението в Кот Дивуар е доста нестабилно и Затова се надяваме средствата, идващи като помощ от страна на Европейския съюз, да допринесат за стабилизирането на страната. От комисията, госпожо Патран, всъщност вие, извинете. Съвсем накратко. Бих искала и аз да споделя задоволството си, защото днес обсъждаме три споразумения за партньорство в областта на рибарството – с които ще засилим присъствието на европейските на европейския риболов в различни видове води. Знаем също така, че ако ние напуснем тези крайбрежни води, те ще бъдат заети от други випари, които не спазват същите високи стандарти, каквито спазваме ние. В случая с Код Дивуар е ясно, че всички наши притеснения, свързани с устойчив риболов, са взети предвид от местното правителство. И както каза и госпожа Майснер, все по-често тези споразумения отразяват позицията на Европейският парламент. Често има намаляване на възможностите на, за риболов и увеличаване на финансовото участие, но в конкретното споразумение вместо е запазено. От комисията има ли някой желание да вземе думата? Um, <clears throat> uh, Няма много какво да добавя към казаното. Напълно съм съгласен с думите на докладчика. Мога също така да го уверя, че работим в тясно сътрудничество с правителството на Кот Дивуар, за да гарантираме, че заедно с тях работим за увеличаване на техният капацитет, подобряване на сек... функционирането на сектора, включително и чрез техническа подкрепа. Затова ще се използват средствата отделени в този протокол, за момента сътрудничеството ни е отлично, което благодетелства и Кот Дивуар. Е, Благодаря ви, господин Депипер. Приключваме този въпрос. Срока за изменения е на 8 октомври на обяд. Октубре, con la previsión de, вотарло, е en Ще гласуваме през ноември месец. Минаваме към следващата точка. Осма протокол между Европейския съюз и кралство Марокко за определене на възможностите за риболов, предвидени в областта на споразумението за партньорство. Приключихме преговорите в Рабат и днес ще изслушаме предложението на комисията както и становището на докладчицата госпожа Фрага. Заповядайте. Господин Депипер от комисията, заповядайте. Thank you. Благодаря ви. Ако бих могъл да се изразя така, ние се отзовахме на призив на парламента, когато ви обсъждахте предишния протокол, фактически отхвърлихте протокола, като заявихте, че той не е задоволителен а, с оглед на предвидените разходи. Считахте, че протокола не бе използван в достатъчна степен. Когато се върнахме на масата на преговорите, решихме да внесем нещо ново, което да се справи с недостатъците и с недостатъчното използване на а, ресурсите от предишния протокол, както и във връзка с подобряването на разходите. Освен това, трябваше ни благонадежден протокол от екологична гледна точка, от економическа такава. Той трябваше да отговаря на интересите и на двете страни, да предоставя съответните гаранции и да доведе до ефективен и устойчив риболов. Искахме също така запасите да се използват ефективно. Вие поискахте да има и клауза за човешките права в споразумението, така че а, ние внесохме такава клауза, която да обслужва интереса на цялото население. На по-късен етап получихме и насоки от съвета, в които се излагаха почти същите условия. Така че, вземайки предвид тези гледни точки, ние седнахме на масата на преговорите и предложихме нещо, което да отговаря на всички изисквания, а именно ефективни разходи, риболов, който да почерпва информация от научните изследвания, да бъде в напълно законова рамка, като междувременно Процеса по реформа на политиката на рибарство доведе до някои допълнителни изисквания, които бяха включени в съобщението за външните измерения. Така, например, по-висок принос на флотата, отпускане на плащания за нуждаещите се и принципа на условност. Това е резултата от нашата работа. Надяваме се, че той отговаря на това, което поискахте от нас по какъв начин считаме, че сме отговорили на вашите искания. Няма да навлизам в големи подробности, нека само да поставя някои акценти, в които не сме съгласни. По-добро разходване на ресурсите. Мисля, че това постигнахме с оглед на увеличаването на риболовните запаси с 33%. Това е основният елемент, който трябва да се опомене. Индустриалната пелагична флота, която се засили до 60 000 тона. Това са само някои от аспектите. По-добро разходване на средствата. Стигна се до намаляване на плащанията с 30%. от бюджета. Плащанията за достъпа спаднаха от 22,6 милиона, станаха 16 милиона. Финансовите компенсации, които се изплащат от бюджета на Европейския съюз, намаляха с 17%. Общото финансово участие на европейската економика се увеличи, това се дължи на финансовото участие на корабособствениците и на флотата като цяло. Това е по първият аспект. Разполагаме с повече възможности и заплащаме много по-малко от бюджета, като включваме и плащанията към корабособствениците. На второ място подобрени са техническите условия. Ако си спомнят, един от основните проблеми с предишното споразумение беше, че от флотата се оплакваха, че не бяха на лице възможностите, но не и техническите условия. тоест, хората не можеха да използват техническите риболовни възможности. Затова а, сме навлезли в много болезнен, подробен анализ на всички технически и технологични риболовни уреди. Така, например, намалихме броя на моряците, на дънните риби, разширихме риболовната зона за дребномащабния риболов на север – С удоволствие забелязахме, че от Марокко проявиха гъвкавост, което показва, че и за в бъдеще ще могат да бъдат, внес... да бъдат внесени допълнителни подобрения, ако се окаже, че този метод е успешен. Същото се отнася и до пелагичните тралове, които действат едновременно. Това също е един доста технически, но важен аспект. Разширяването на риболовната зона за траловете с замразени продукти, които обслужват южната зона и които разтоварват улова на брега. Разгледали сме процеса на разтоварване. Много беше важно тези кораби да бъдат близо до брега, за да може много бързо да се извършват всички риболовни операции, както и разтоварването на сушата намаляването на лицензите в южната част. Това беше по искане на държавите членки с цел да гарантираме, че нивото на експлоатация на рибните ресурси отговаря на предвиденото. Подобрени технически условия, казах. Това беше втори елемент. Третия – устойчиво развитие и контрол. Гарантирали сме, заедно с мароканските ни партньори, че ще бъдат включени елементи, които се свързват с устойчивия менеджмент и устойчивото рибарство. Създаден беше институт за национално рибарство в Марокко. Той ни предоставя научни становища на много високо равнище и работи заедно с нашите експерти. Това е един механизъм, който работи добре и който ще продължи да работи. Друга новост – електронната система за докладване. Имаме реални данни за действителния улов. Тези данни се предават и по този начин гарантираме, че ще бъдат предоставени тези данни на време. Това е важно както за нас, така и за мароканските ни партньори. Удовлетворени сме от това, че това споразумение се включва в цялостната ни стратегия, вписва се в нея, Тоест, не гледаме само това, което правим ние, но и гарантираме, че то се вписва добре в цялостната ни система. С високо задоволство отбелязваме също така, че Марокко отбеляза напредък в областта на незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов, като прие специално законодателство. Така че и от това сме изключително доволни. Това споразумение наистина поема по добър път и ни гарантира добро партньорство с мароканската страна. На четвърто място бяхме удовлетворени и от по-високия принос на флота. Вярно е, че един от проблемите на предишните споразумения най-вероятно беше свързан с това, че флотата участваше, почти не участваше и нямаше стимули. А, някакси не се използваха риболовните възможности. Сега обаче флотата е насърчена да действа и флота изцяло допринася за риболовната дейност. В това отношение се отбелязва увеличаване на всички сегменти, но и сме помислили какво може да, до, до какво може да доведе всеки един сегмент. Дребномащабният риболов, например, ще доведе до за него се предвижда по-скромен принос, но за индустриалния риболов гарантираме, че той ще допринася в колкото се може по-голяма степен – за да може да си заслужи този сектор и финансовата подкрепа. Така че индустриалния риболов има много по-голям принос. Предвидели сме и някои модулации. Ако погледнете корабите с замразените продукти, ще видите, че те имат по-скромен принос. Той ще се увеличи, но все още е доста скромен. Докато траловете са замразени продукти, ще трябва да допринасят много повече към споразумението и това се вписва много по-добре с нещата, които предвиждаме и в другите ни споразумения. Така че в това отношение сме изключително доволни от споразумението, тъй като то отговаря на това, което по наше мнение вие очаквахте от нас спазването на човешките права и на демократичните принципи. Този принцип е въведен в споразумението в най-първата разпоредба – като ам, има и препратка към споразумението за асоцииране, както и принципите за човешките права, както и демократичните принципи, които се упоменават изрично. В случай на нарушаване на горепосочените принципи се предвижда възможност Европейския съюз да преустанови действието на споразумението, като задейства механизма предвиден в член 8 там се предвижда възможност да се прекрати действието на споразумението, ако едната от двете страни поиска това. Така че оставили сме си една вратичка и нека да не навлизаме наистина в дискусия по тази клауза. Още нещичко, което поискахте от нас, беше спазването на международните стандарти и гарантиране на правата на местното население. Предвидили сме докладване във връзка с разходването на средствата. Предвидили сме подобен механизъм, както казах. Напредъка ще бъде оценяван годишно в рамките на съвместен комитет. Ще има и окончателни доклади във връзка с проектите във всеки един сектор, включително и економическите и социалните ползи от отделните проекти. Географското разпределение също е взето предвид, то е изрично упоменато в споразумението и на края на протокола – Предвиждаме изготвяне на окончателен доклад. който постепенно ще ни бъде изпращан. Тоест, това не е само доклад, който ще се получи на края на цялата операция. Не. Този доклад постепенно ще бъде предоставен на а, наше разположение в рамките на а, срещите. Струва ми се, че условията, които поискахте от нас, са на лице. От оперативна гледна точка ще се стигне до много дейности, които ще се извършват на брега. Когато упоменах флота от кораби с замразени продукти, ви казах и, че те имат по-голям принос за пелагичните видове. Тези кораби ще бъдат използвани на място. И сме задали възможност за увеличаване на ползата за местното население, защото тези дейности ще се извършват на брега. Това също беше важен елемент, който исках да упомена. По принципа на условност на секторната подкрепа, този принцип също е в съответствие с реформата. Имахме необвързване на плащанията, по сектори. Плащанията по сектори, където се предвиждат изплащане на отделни траншове, когато това е необходимо. По този начин сме сигурни, че средствата се разходват на регионално равнище, нещо, което вече упоменах. Непрекъснато ще се упражнява и мониторинг. Това е предвидено в споразумението. И така, в заключение бих искал да кажа, че преговорите бяха много трудни с нашите партньори, наистина доста болезнено. Трябваше да обсъдим всички технически аспекти и двете страни обаче сме удовлетворени, както ние, така и мароканските партньори. Стигнахме до споразумение, което е в интерес на всички ни. Удовлетворени сме също така, защото внесохме много подобрения в настоящия протокол. Той е много по-разбираем и ясно отразява това, което желаем да постигнем. Когато погледнах това, което вие поискахте от нас, когато погледнах и това, което поискаха от нас държавите членки, ам, реших, че сме изпълнили вашите цели и вашите очаквания, така че ще ви бъда благодарен, ако и вие се отнесете положително към нашата работа. Благодаря. Е, Много ви благодаря, господин Депипер. И сега давам думата на докладчицата госпожа Фрага. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Депипер. Започвам с това, с което той свърши. Аз се върнах от Марокко, бях там по покана на смесената комисия риболовен сектор от Марокко, риболовен сектор от Европейския съюз. Нарочно създаден такъв съвет, адхок по покана на този адхок съвет бях поканена да изразя оценката си за това споразумение за партньорство. Какво мога да ви кажа? Мога да ви кажа, че съм много доволна. Защото както мароканската страна, както мароканската, така и европейската страна, браншовите организации са задоволително изразиха своето задоволство, извинете, от споразумението. Общата им оценка е изключително висока. Също така имах възможност да говоря, да проведа разговори с държавната администрация в областта на риболова и получих дори обещания, че ще получим ред данни, които могат да допълнят съдържанието на доклада и които ще ни послужат за допълнителна аргументация. Това първо. Второ, нека да ви кажа, че всъщност да припомним и винаги да го припомняме, когато обсъждаме въпросите на риболова, а именно, че това ново споразумение, този нов протокол е вписан в общите ни економически взаимоотношения с Марокко. От 2008 година насам Европейският съюз даде предостави на Марокко статут на привилегирован партньор, за това е единствената такава държава в Северна Африка и това привилегировано партньорство може след това да конвергира по посока законодателно сближаване. Както знаете най-вероятно, аз самата също препрочетох доклада Хаклунд. Сигурно си спомняте, че този доклад през 2011 година на пленарно заседание поиска да се отхвърли подновяването на това споразумение, което вече от няколко месеца бе с изтекал срок и трябваше да се поднови през декември, на пленарното заседание през декември 2011 година. От тогава на сетне бяха изразени много критики, някои от тях бяха и от моя страна, защото очевидно бе че в протокола имаше грешки, технически грешки. Нека да си припомним трите основни пункта на доклада Хаклунд, който разкритикува остро предходния протокол. На първо място това бе економическия въпрос защото бе много малко рентабилен този протокол. Не рентабилен, с други думи, на второ място. Екологичният въпрос, свързан предимно с опазването на рибните запаси и на трето място секторната браншовата политика, както и липсата на освояване именно от бранша на средствата, предоставени по финансовото участие в споразумението. След това, в а, аудиторската проверка експост, това бе потвърдено. Сега обаче изминаха вече две години и ако обърнем поглед назад, бихме могли да кажем следното – докладът. Докладът бе изходната ни, изходният материал, с който работехме. Тоест, е, перспективата на доклада, на, нашата, на нашия изходен материал бе ограничена, защото се съсредоточава се само върху първите години от изпълнението на споразумението. От след това научните данни бяха заимствани от доклад от 2007, който на свой ред се основаваше на статистически емпирични данни от 2005. Трупаме, значи, цифри и виждаме, че докладът се основава на остарели данни. Освен това не бе взет под внимание последния доклад на смесената научна комисия, създадена в рамките на това споразумение. Нейните данни, с други думи, не бяха взети под внимание. Сега обаче разширяваме хоризонта, времево го разширяваме, можем да извадим друг вид изводи и също така имаме и мнението, разполагаме с мнението на сектора, на бранша. Как трябва има вече промяна в виждането как трябва да бъдат усвоявани от бранша финансовите средства от споразумението. Нямаше яснота по този въпрос до момента, до който се възприе стратегията, наречена Еутис, а Леутис, всъщност, риболовни запаси, съкратено, след възприемането на тази нова стратегия, с други думи, нещата се промениха. И аз съответно промених и собственото си мнение. Няколко няколкократно сме чували това, просто го обобщавам. Економически, екологически и браншов подход, според мен, получиха тласък в положителна посока в рамките на този нов протокол с удължено действие. Няма да повтарям данните, само ще почертая най-важните. Въпреки, че броят плавателни средства спадна от 37 на 127, риболовните възможности, както посочи господин Депипер, се покачиха с 37%. Защо? Заради категорията С за дълбоководно тралене. Нека какво струва това на бюджета на Европейският съюз? Виждаме, че увеличението бележи само 1%. Подчертава обаче, че тук не са включени данъците събирани от корабопритежателите. Какво е важното тук? Цената, разходите които се изплащат от европейския бюджет, са с 17% по-малко. От 36,1 милиона беше на времето, сега са 30 милиона. Виждаме, значи, че бележи 17% спад нашият разход. Как се допълват следващите, как се допълва тази кухина с данъците на корабопритежателите. притежателите. 3,4 милиона беше на времето тази тяхна цифра, а сега са 10 милиона данъчните събирания, които идват от тях. Докладът Експост, аудиторския доклад, отчита всичко това. Тоест, разходите бяха 90% към 9, а сега ще бъдат 75 на 25% това раз, пропорционално разпределение на разходите, които предоставя европейския бюджет и данъците на корабопритежателите. С други думи, корабопритежателите плащат 20% повече. От търговска гледна точка, определено облагите са по-високи. Нашето участие спада това на корабопритежателите се покачва. И това е в духа на новата реформа на морската политика, където именно това се иска от корабопритежателите да участват повече и по-добре. Сега, от економическа гледна точка, както чухме от господин Депипер, след като разрешихме един от тези най-важни проблеми, които най-много критикувахме, а именно, че техническите мерки в някои видове риболов не бяха подходящи. Какво имам предвид? Имам предвид, че категория 4, например, не можеше да се възползва пълнокръвно от възможностите на споразумението поради техническа невъзможност, следователно оставаше в сянка. Какви технически мерки имам предвид? Имам предвид дължина на кораба, газене и прочие. Според нас, с други думи, недостатъчното използване от някои категории плавателни съдове вече е преодоляна. Сега към економик, към екологията преминавам, опазването на околната среда. Тук чакам данни, чакам да получа данни, които сме поискали, както знае комисията от Марокко. Междувременно обаче мога да кажа следното. И двете страни, мароканската предимно, но и Европейската комисия също така, както и учените, които бяха на заседанията, където се изчисляваше излишъкът, всички бяха на едно и също мнение, а именно, че научните доклади, представени от мароканските учени, които присъстваха по време на целия дебат на цялото обсъждане, бяха на много високо равнище. Бих искала нещо по-конкретно обаче да ви представя. Най-напред обаче искам да ви подчертая, че Марокко отказа по-голяма океанска квота. 100 000 им предлагахме, искахме по-скоро от тях, а те само приеха 80 милиона тона. Отхвърлиха и средиземноморската квота, защото според тях не може да се откриват нови видове риболов, именно поради излишъците. Отхвърлиха също така и възможността за прилов в черупчестите, акулите и главоногите. Това са примери, значи, които ви привеждам, за да видите как Марокко вече баро, борави с, с солидни научни аргументи, за да откаже някой от нашите искания. Нещо друго сега свързано с контрола, от особено значение за мен, според мен. От особено значение за нас, всъщност. Участвала съм в много смесени комисии и често чувам оплаквания от страна на мароканците, че данните, които им предоставя Европейския съюз, не винаги са достоверни. Сега обаче в 11 протокол към споразумението има специално изискване за електронен обмен на данни. Т.е. обменът ще бъде електронен, сериозен, солиден и окончателен. И надяваме се, че в бъдеще няма да има никакви оплаквания. Структурата, инфраструктурата е действаща и ще даде резултат в скоро време. Повтарям, това го пише в 11 ти протокол. Четвърти член от протокола също така установява необходимостта постановява необходимостта от сериозно и солидно научно сътрудничество. За първи път в протоколите с Марокко има поет официално ангажимент от двете страни за провеждането на редовни преди бе споредично. Сега няма да е споредично, а периодически ще се провеждат научни заседания по въпроси, които повдигат различните смесени комисии. С други думи, виждаме, че научната координация придобива ново значение. Националният институт по рибните и морски ресурси на Марокко е изключително сериозна научна организация с 300 научни сътрудници. И амбициозна научна програма данните, които можем да получим от тях, ще включва информация за контрола и за опазването на околната среда, при това в редовно приложение. И сега третият елемент, който пораждаше критика на времето, а именно браншовата организация – както и зачитането на нормите на международното право или по-скоро нарушенията, които, от които ние се оплаквахме. И тук чакам също актуализирани данни, но в новия член 6 намираме ясно разписано това, за което отдавна настоявахме, както и съветът по силата на предоставения му преговорен мандат а именно зачитане на международното право и прочее и прочее. Какво пише значи в този член 6, който е абсолютно нов? Както казах, тук са отразени правомещията на парламента и мандата на парламент на съвета за финансовото участие в споразумението. Това финансово участие трябва да бъде подчинено на обслужването на интересите на местното население. И в името на тази цел Марокко трябва да информира своите партньори за постигнатото в економически и социален план, а именно инвестиции, създадени работни места, както и за географското разпределение на тези два фактора. Какво значи това? Това значи, че самият протокол задължава Марокко и Марокко приема това задължение да разпределя дори географски инвестициите на средства, които получава като финансово участие по силата на споразумението с Европейския съюз. И това отговаря на нашите изисквания, изискванията, които бяха заложени в мандата и на парламента, и на съвета по време на преговорите. Тоест, тези три елемента, които породиха отрицателния вод на времето срещу подновяването, срещу преподписването на протокола сега вече са изчистени. По въпроса сега за процедурата за екипажите и тук за първи път има официален списък с имена на моряци, морски екипажи, които са акредитирани със съответните изискуеми квалификации. На времето това бе също въпрос на... Това също пораждаше критика от европейска страна, защото се смяташе и с право, че много от морските екипажи не бяха да са никак подготвени. Сега обаче нещата са различни. Има подготовка на кадрите, има и списък на тези подготвени кадри, откъдето могат да се сформират екипажи нещо друго важно, а именно въпрос за разтоварванията, на въпрос на който много държи Марокко. Мароканската страна разкри нови пристанища или започна ремонт на нови пристанища, като пристанището на Мохамерия – където може да се разтоварва улова. Виждате, значи, че мароканската страна се съобрази с много от нашите изисквания и това, според мен, е от изключително значение. Да не забравяме, че отрицателният вод през 2011 година бе нанесе щети <laughs> създаде много економически затруднения на много флоти и на много хора. Критиките обаче не отидоха в Суе, а бяха чути от мароканската страна, а и от преговорния екип на Европейския съюз. Ето за това съм съгласна с казаното от господин Депипер, а именно, че новият осъвременен протокол е включил в съдържанието си глобалните наши приоритети. Разбира се, има някои въпроси, които могат да се доизчистят, но общото положи... общата ни оценка е положителна. Съжалявам, че толкова дълго време говорих. Исках да кажа още нещо за процедурата, но ще го оставя за друго заседание. Благодаря. Много ви благодаря, госпожо Фрага. Благодаря ви за това много изчерпателно представяне на въпроса. Няколко човека, всъщност 11 колеги са поискали думата, така че ще ви помоля да ограничите колкото е възможно изказванията си, господин Ромева. Благодаря, господин председател. Имам няколко коментара и няколко въпроса към Европейската комисия. Първият ми коментар е свързан с един от основните проблеми, който беше на лице в предишния протокол и който не е разрешен в настоящия протокол. Става въпрос за неяснотата на географското приложено поле. Това беше един от основните проблеми, според мен. Той беше повдигнат от парламента и този проблем все още не е разрешен. Факт е, че в 4 от 6 категории се разрешава риболов в района на Сахара и това действително е проблем. Има особен проблем в ам, по отношение на водите, които попадат в а, крайбрежните води на, Мар, на кралство Марокко. Възоснова на годишния ни опит обаче ни става ясно, че изключително конкретни зони на практика не се случва. И на практика си ставаме въпроса, че водите, които не са под е, юрисдикцията на кралство Марокко, се използват сякаш са по тяхна юрисдикция, което разбира се напълно противоречи на международно правните разпоредби. Има и друг интересен аспект, който е свързан с клаузата за, за, за зачитане на правата на човека. Да, изглежда, че има някаква нова редакция, свързана с а, спазване на основните принципи на правата на човека, но ми се струва, че тук трябва да отбележим, че по същество не се въвежда нищо ново. Това споменаване вече беше на лице в предишния протокол и за нещастие това споменаване по никакъв начин не повлия на прилагането на протокола на практика. Така че всъщност твърдението, че тук се включва нова класа за на човека, според мен не отговаря на истината. Мисля, че все още имаме проблеми с а, економическият аспект. Внимателно изслушах твърдението на колегата Фрага за, изчисляв... за поручването, което е използвано за определянето на съотношението разходи-ползи. Действително има намаляване на разходите за, от страна на Европейския съюз, тъй като част от разходите ще бъдат прехвърлени към сектора. Въпросът обаче е как точно се осъществяват инвестициите и за това бих искала да помоля Европейската комисия да ни представи едно а, много подробно, предварително проучване на анализ на ползи и разходи, за да можем да се запознаем с конкретните данни, тъй като в момента има известна неяснота. Относно географското разпределение, много съжалявам, но отново тук Европейската комисия се съсредоточава само върху един аспект. Съсредоточава се върху международно правилните разпоредби, тъй като по този начин се гарантират ползите за тъй нареченото местно население. Нека обаче ви припомня две неща. Първо, в правната, правните разпоредби се споменават нуждите и исканията не на местното население, а на населението в съседните територии, което е малко по-различно понятие, не включено в доклада. Всъщност в доклада се пропуска и друг много важен аспект, а именно консултации с а, населението, живеещо в съответната територия. Никой не се консултира с населението в Западна Сахара. Никой не ги е питал дали те искат да са част от този процес изобщо или не. И това ме води до последната ми, последния ми коментар. Относно наемането на марокански моряци, въпросът ми е следният. Как може да гарантираме че моряците, които ще се наемат, ще идват от региона на Сахара. По този начин и те ще могат поне малко да се възползват и да бъдат благодетелствани от това споразумение. Има и въпроси свързани с механизъм за контрол и наблюдение, но това са по-скоро технически въпроси. И накрая имам два коментара относно разтоварването на улова. Въпросът отново е към Европейската комисия. Задължението за разтоварване на практика може да се възприема като мярка облагодетелства незаконният риболов. И трябва да сме наясно с този факт, за да не се сблъскваме с притеснителни тенденции от подобно естество. И последната ми бележка е свързана с състоянието на рибните запаси. се подкрепям искането на колегата Фрака да се изготви специфичен доклад по въпроса. Въпросът ми е как се изчислява състоянието на рибните запаси в региона. Трябва да разполагаме с много ясна научно обоснована оценка. А докато не разполагаме с подобна оценка пред себе си, опасявам се, че ще бъде прекалено рано да дадем одобрение на този протокол. Благодаря ви, госпожа Патрао. Благодаря ви, господин председател. Аз също ще се опитам да се изкажа съвсем кратко. Всъщност, след изказването на госпожа Фрага, си давам сметка, че почти всичко, което може да се каже по този доклад, вече беше казано. Затова няма да повтарям нейните думи. Най-напред бих искала да привлека вниманието ви на един важен въпрос, а именно на елементите от протокола, които е, бяха заличени след отказа от страна на Европейския парламент. Свидетели сме на загуба на възможности за риболов, но също така това води и до загуба на политическо влияние. Всъщност виждаме, че политическите ни отношения с този нас важен стратегически си съсед се променят и бих казала дори се влушават. А не бива да забравяме, че отношенията ни с Марокко са изключително важни, в частност за държавите членки в южната част на Европа. В миналото протокола засягаше не само е, областта на риболова, но и много по-общи въпроси, свързани с отношенията ни с е, страните от Южното Средиземноморие. И тук сме загубили много по-важни неща от възможност за риболов. Говорим, че, им, че сега става възможност за риболов на 126 плавателни съдова, но че, бро, че възможност за риболов се увеличават, въпреки че броят на е, плавателните съдове намалява. В миналото обаче в а, тези води а, можеха да оперират над 800 европейски плавателни съда, така че очевидно отстъпваме в този регион. На второ място имаше множество критики към протокола, който беше отхвърлен от Европейски парламент. Струва ми се, че на тези критики се е погледнало много сериозно. Има истински реален ангажимент и истински опит за отговаряне на тези критики, както каза и колегата Фрага. Да, действително, нашите критики са били чути и действително е поред ангажимента да се удовлетворят исканията на Европейски парламент. Това е, несъмнено е вярно има значително подобрение в настоящата редакция на протокол в сравнение с предишният вариант. И накрая бих искала да ви обърна внимание на няколко важни елемента при изключването на едно споразумение за партньорство в областта на рибарството. На първо място е политическият въпрос, свързан с присъствието на европейски риболовни флоти в води на трети страни. Знаем, че ако Европейския съюз не развива своята риболовна дейност в водите на дадена държава, друга държава ще заеме нашето място. И е много важно да не забравяме този политически аспект на споразумението за рибарство. Тук става въпрос за авторитета на Европейския съюз и нашето външно политическо влияние. На второ място е економическият аспект. Това е едно от най-важните за европейската флота споразумения от економическа гледна точка. И тук е важно да отбележим, че в новият протокол има увеличение от 25% на разходите за корабособствениците. А факта, че кръбособствениците са съгласни на това увеличение, показва колко важен е риболов в този регион за тях. Нека сега да видим какво е положението от социална гледна точка. Очевидно е, че, ще, че новият протокол значително в изискванията за зачитане правата на човека, както и увеличава облагите за марокканското общество от това споразумение с Европейския съюз. И накрая, отново съвсем накратко, въпросът за околната среда. Защото на околната среда е доста по-добре обхваната в този нов протокол. Ето защо в заключение мога да кажа, че според мен това е най- подробният и най-амбициозен протокол, който някога сме разглеждали тук в Комисията по рибарство. Мога само да се надявам, че този протокол ще служи за пример за подражание на други подобни протоколи. Имаше множество критики, получихме задоволителен отговор на тези критики и като цяло действително разполагаме с едно прекрасно предложение, най-амбициозното предложение, което някога ни е предлагано. Както знаете, днес разглеждаме три предложения за нови протоколи и това със сигурност е най-амбициозният сред тях. Ето защо аз напълно подкрепям протокол в настоящият му вид и благодаря на колегата Фрага за много подробният анализ на различните аспекти на протокола. Благодаря ви. Thanks very much, Mr. Ferreira. Е, muito obrigado. Eu, е, para ser breve, vou... Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък. Бих искал да се спра само на един от проблемните аспекти, които бяха изтъкнати. Един от аспектите, които бяха и причина за отхвърлянето на предишното споразумение. Комисията го помена, а, говорихме за економическите аспекти, аспектите свързани с околната среда, но имаше и други причини. Те бяха свързани с нарушаването на международните права. Бих искал да се спра на този последен аспект. Напълно съм съгласен с това, което каза колегата Невес. А, неприемането на това споразумение доведе до загуби не само за Европейския съюз, но и за Марокко. Грешката се дължеше на това, че споразумението нарушаваше международните стандарти. В продължение на последните години комисията имаше възможност да поправи тази грешка, но тя не се справи изцяло. Комисията продължи да работи в същия дух, като знаеше, че така или иначе един ден споразумението ще бъде прието. За това не може ние да носим отговорност за загубите, до които отново ще се стигне. Какво имаме като предложение пред нас? Предложението на комисията от гледна точка на спазването на международното право по никакъв начин не се различава от споразумението, което имахме преди. Ако предишното споразумение позволяваше е, риболов в е, водни региони, които не са е, принадлежност на Марокко, то настоящото споразумение дава възможност а, а, риболова в същите тези води да продължава и отново в нарушаване на международното морско право. Тук не се дава определение за а, водна територия принадлежаща на Марокко. Има води, които са международни те са под паралела юг 2540. Не може да си затваряме очите в това отношение. Говорим за нарушаване на международното морско право. Имаме и решение на Международния а, съд в Хага от 75-та година, където не се признава суверенното право на Марокко в тези международни води. А тук позволяваме риболов, в води, които не са собственост на Марокко. Това означава, че споразумението нарушава международното право. Все още имаме време да коригираме а, това, като а, опишем, че водите на юг от паралела 2740 не са собственост на Марокко. и следователно Марокко няма право да упражнява риболов там. Това а, може да бъде постановено, като получим и становището на правната служба на парламента. Трябва да се а, упомене, че трябва да се спази международното право, както и различните конвенции на ООН във връзка с достъпа на окупирания народ до източниците на вода. Предишното споразумение не следваше препоръките, които бяхме отправили. Същото се отнася и за това споразумение. Клаузата за правата на човека, която фигурира в протокола, е недостатъчна. Имаме клауза, която ще доведе до определени ползи за този бранш, но по никакъв начин тази разпоредба не може да реши проблема на а, народа Сауи и достъпа му до водни ресурси. Трябва да бъдат изпълнени разпоредбите на конвенциите на ООН. Нека да чуем гласа на тези хора. Това е основният принцип, от който трябва да изхождаме. И аз питам, защо комисията не е чула а, това наше искане? Вие чисто и просто сте изхвърли, извинете, сте изключили територията на Западна Сахара от споразумението. Нека да не забравяме, че там има местно население, всички знаем, че то съществува и участва в преговорите в ООН. И защо представителите на този народ не бяха чути, когато се договаряше настоящото споразумение? Тук се подкопава основен принцип, който вече беше разгледан в становището на правната служба на парламента правно становище по предишното споразумение. В него се казваше, че не са на лице всички условия, за да се обяви споразумението за законосъобразно правното становище се казваше също така, че може да има плавателни съдове, които да упражняват риболовна дейност в води, които не са а, под суверенната собственост на Марокко. Това означава, че ще е просто, че комисията не е взела предвид това становище. Обеден съм, че всички колеги, които подкрепиха настоящото споразумение – ако някой ден държ... тяхната държава бъде експлуатирана по този начин, сигурен съм, че тези колеги няма да гледат с толкова добро око на подписването на подобно споразумение. Споразумение, което подкрепя използването на ресурси, до които няма достъп местното население. Не може да отстъпваме от позицията си по тази точка – комисията, Европейската комисия, може да реши проблема по съвсем простичък начин, като изключи зоната от, на юг от паралел 25-40. А комисията този път не е поправила грешката си. Благодаря. Благодаря, господин Агню. Да, благодаря. Има включен микрофон някъде. Да, благодаря. Сега. Аз няма да кажа, че ще съм кратък, защото слушах търпеливо продължение на 10 минути, сега е мой ред. И чухме от комисията за правото ни да ловим риба в марокански води и искахме 33% увеличение. Комисията беше съгласна за индустриална флота при това. Това ще бъде 30 милиона евро за, на гърба на дънакоплатеца тези денакоплаци са частично британски. И за това искам да кажа, че по-голямата част от тези е, плавателни съдове, които ще ловят риба там, ще бъдат за Испания и Португалия. Ще бъдат и португалски и испански кораби. Така че искам комисията да ми даде обяснения за това колко флота ще се изпрати там, защото въпреки, че няма да е британска, аз трябва да дам обяснение на британските накоплаци. Тези модерни испански и португалски кораби ще ловуват в а, марокански води и защо няма да има възможност да разтоварват в други пристанища, защото те могат да стигнат до други пристанища, защо ще разтоварват в Марокко, където разтоварват малките кораби на местните рибари. Благодаря, госпожа Льовен. Аз имам два, две бележки. Първото е клаузата за правата на, за човешките права. То е изискване, това е изискване на общата риболовна политика – и винаги го подчертаваме. За първи път го записахме в, съвместното, в съвместната резолюция на всички политически групи през 2011 година. Още тогава подчертахме изрично, че следва да има клаузи за зачитането на човешките права в такива протоколи. Освен това казахме, че риболовните споразумения на Европе... Европейски съюз и трета държава трябва да бъдат предхождани от проучване на общественото мнение, в което да участват гражданските организации и националните парламенти за това в какво състояние се намират зачитането на човешките права. Това е записано изрично както в нашата риболовна политика, така и в протоколите за договорите с трети страни. Ясно е значи, че трябва да има такава клауза. Сега, съветът също бе на същото мнение. С други думи, двата са законодателни органа са на едно мнение. Сега обаче, когато съвета получава мандат за преговори по бъдещото европейско мароканско споразумение казва следното и ще го прочета. Документът е с средно поверителен характер. Смятам обаче, че по въпросите на човешките права няма нищо нито средно, нито напълно конфиденциално. И налага се наличието на клауза, която да денонсира злоупотребите и правонарушенията в областта на човешките права. Това бе мандата на съвета. Нашият мандат бе част от резолюция, която твърди, че ясно трябва да ясно твърди, че трябва да се зачитат нормите на международното право и зачитането на човешките права. Сега, в този нов протокол има едни много мъгляви препратки за суспендиране, клауза, предпазна клауза, която да суспендира действието на договора в случай на нарушение на човешките права. Както чухме обаче от комисията, това прехвърля към споразумението за асоцииране, където нещата са също толкова мъгливи. Нека сега да прочетем какво мъгливо пише в споразумението за асоцииране зачитането на основни човешки права и демократични такива, така както те са разписани в хартата, трябва да бъде водещата линия на международната и вътрешна политика на Марокко. Тоест, имаме пак препратка към едно друго споразумение. В това друго споразумение стилът е не по-ясен, продължава да бъде също толкова двусмислен. Защо се случва това в споразумението с Марокко, когато клаузата е стрикно включване в останалите споразумения? Тук, за съжаление, съм на мнение противно на госпожа Патран Невеш. Посоката тук е диаметрално противоположна на посоката, в която вървят всички останали споразумения. Там, във всички останали споразумения, има предпазни клаузи, където, които могат да бъдат активирани в правонарушения в областта на зачитането на човешки, основните човешки права и демократични такива, така както ги разбира член 9 от споразумението на Котону, от Котону. Пример мога да дам с Грен... Европейския съюз Гренландия. С това споразумение. Там пише, че споразумението прекратява действената си сила в условия, та които току-що цитирах. С други думи, във всеки, всички останали протоколи имаме ясна препратка заплашваща с прекратяване на силата на договор в случай на нарушение. А пък в случая с Марокко имаме препратки от едно споразумение към друго. Това друго споразумение препраща към трето, което трябва да бъде евентуално основополагащата правна база. Тоест, какво ще се случи, ако има разногласие? Ако има разногласие ще се приложи съответната процедура, но не става ясно дали това разногласие може да бъде породено от нарушение на човешките права. И това, според мен, както няколкократно сме казвали, е в разрез с записаното в новата морска политика. Марокко и човешките права. Какво какъв е примерът за това? Това е Западна Сахара. Браво на госпожа Фрага, че отишла в Марокко. Аз пък се опитах да отида в Западна Сахара, заедно с четирима други колеги. Иво Вайгъл, който е бивш заместник министр на външните работи на Словения, Норберт Нойсън от социалистите и демократите, Пино Арлаки, който бе заместник секретар на ООН. В последния момент обаче не можа да дойде. Но до ако беше дошъл и той щеше да бъде сред тези, на които забраниха в Казабланка по нататъшен достъп. Аз говоря тук и на комисията. Обръщам се и към господин Депипер. Така, повтарям. Ако господин Пино Арлаки бивш заместник секретар на ООН, ако беше дошъл с нас, и той щеше да бъде един от петимата, на които бе отказан достъп до Западна Сахара на летището в Казабланка. На нас ни бе забранено да отидем в окупираните земи и да говорим с хората за демокрация. Може би не трябваше изобщо да се опитваме. Въпреки, че ние искахме и с мароканските официални власти в Западна Сахара да проведем срещи и разговори, но определено ни дадоха да разберем, че съвсем не сме, дошли, не сме добре дошли. Освен това получихме откровено невъзпитано грубянско писмо от е, местния посланник. Бих се обърнала към комисар Даманаки с следния въпрос. Нямаме право ние да отидем там като правозащитници. Как обаче комисията ходи там и как нейните служители получават достъп? Дали го получават, когато е, са на командировка там, за да събират информация? Попитах колко пъти е имало такава командирована делегация на комисията. Има ли желание изобщо и намерение комисията да продължи и да опитва да посети окупираните земи? Отговорът бе нула. Нула пъти комисията посети окупираните земи. Двама журналисти успяха да проникнат е, в е, тази територия и то просто защото никой не разбра, че са журналисти, не че щяха да бъдат е, изхвърлени и те. За какво става дума? За всичко останало, само не и за зачитане на човешки принципи. Сами го виждате. в, в протокола не пише изобщо, не се споменава Западна Сахара, а това са територии, които са официално признати в ООН. Европейският съюз, сам, самият Европейски съюз, съюз никога не е признавал факта, че тези територии нямат самоуправление спрямо мароканската държава. Как тогава в едно споразумение с тази мароканска държава не се споменава този въпрос. Как да не се съмняваме в легитимността на това споразумение? И така имам два въпроса. Единият. Как комисията възнамерява да контролира зачитането на човешките права в Западна Сахара? Бихте ли се осмолили да изпратите официална делегация там, която да се срещне с фронта Полисарио? и с други правозащитници, бихте ли се осмелили да пратите пратеници там? И ако не, смятате ли, че това е честно? Казано с прости думи. Вторият ми въпрос. Искам да се обърна към правните служби. Марако някога декларирал ли е права върху Западна Сахара, изключителна економическа зона върху тези води, териториални води на Западна Сахара и приходите от тях. Това искам да попитам. Или парламентарните, или службите на комисията. Кой има права изключителни економически права. Това са 200 000 мили тези териториални води, тази економически изключителна зона на Западна Сахара. Благодаря. Е, господин Капула Сантос, благодаря ви, господин председател. Знаете, че това разискване го водим вече отдавна. Няма какво много да добавя. И аз съм съгласен, че има два основни елемента тук. Първият е съдържанието на протокола и по съдържанието като цяло има единодушие, че съществува подобрение между съотношението разходи и ползи от економическа гледна точка. Има също така и единодушие по следният въпрос. А именно, че принципът за устойчивост е по-добре гарантиран в този нов протокол. Вторият важен елемент е политически въпрос, свързан с територията на Западна Сахара. Предполагам, че никой в тази зала не защитава и не работи повече в защитата на правата на човека от мен самият. И ми се струва, че тук в нашата комисия по рибарство говорим прекалено много за права на човека, защото няма достатъчно разискване на този въпрос в ресорните комисии, Има до комисията по външни работи. Там не се обсъжда достатъчно въпроса за Западна Сахара. Знаете, че има територии, от която 30 години е, се оспорва от Алжир и Марокко. Аз не вземам ни страната нито е, нито наложението на Марокко в този спор. Но смятам, че действително трябва най-накрая да се вземем с този въпрос и да се опитаме да намерим разрешение възможно най-скоро. А да се опитаме да разрешим проблемите в Западна Сахара чрез споразумение за риболов ми се струва много завъртян начин да достигнем до някакво добро решение. Марокканското правителство управлява административно Западна Сахара. В настоящият протокол се въвежда един нов елемент, на който трябва да обърнем внимание. Там се заявява, че териториалното разпределение на ползите, на финансовите ползи от споразумението следва да бъде под наблюдението на Европейския съюз. Има и друг член, който разпорежда, че в случай на отрицателна оценка за освояването на средства от страна на Европейския съюз, Европейската комисия може да предложи временно прекратяване на приложението на протокола. И мисля, че това е важен елемент. Знаем какво се случи с арабската пролест през последните две години. Знаем, че в момента Марокко полага големи усилия. Това невероятно е най-проевропейски настроеният режим в Северна Африка. Марокко с много големи стъпки напред по пътя към демокрацията. Ето защо тази кралство Марокко е много важен политически и търговски партньор на Европейския съюз. Знаете, че има множество споразумения, включително и в областта на селското стопанство, които бяха сключени напоследък. Не мога да разбера каква е логиката. Искам да кажа, че една риба, ловена в водите на Западна Сахара, има по-голямо политическо значение от един домат, отгледан в този регион. Не разбирам тази логика. Да, съгласен съм, протокола трябва да отговаря на международноправните разпоредби, но ми се струва, че всички трябва да положим повече усилия за раз, раз, решаване на проблема в Западна Сахара. Вярно, Европейски съюз не полага достатъчно усилия в тази насока, но не чрез едно споразумение за рибарство можем да разрешим този толкова сложен политически въпрос. Разбира се, винаги може да се търсят подобрения, но пак казвам, струва ми се, че в новия протокол има качествено подобрение в сравнение с предишния. Държа да подчертая и още един много важен аспект – не бива да забравяме, че рибните запаси, лавени от европейската флота в американски води, представлява по-малко от 1% от общият улов. 99% от улова се извършва от американската флота и от други флоти и всички те настояват за намиране на бързо решение проблема в Западна Сахара в ООН. Благодаря ви, госпожа Родост има думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред по съдържанието на протокола. Предполагаме, вие си давате сметка, че Европейски парламент също трябва да каже своята дума. Всъщност Европейския парламент успя да отхвърли едно споразумение – сега разполагаме с нова версия на споразумението и въпросът е дали това споразумение ще бъде прието или не. За момента все още не е ясно. Виждате, че все още има много критики, че сме много далеч от окончателното приемане на това, на този протокол. Господин Агнио, убедени ли сте, че британските дънакоплаци се хранят именно с рибата, идваща от улова в марокански води, или се хранят с по-местна продукция от Великобритания. Но това всъщност няма значение. Факт е, че има много подобрения в новото предложение на Европейската комисия. Все пак обаче имаме още висящи въпроси за разглеждане – Съгласна съм, че има доста голяма неяснота по отношение на Западна Сахара. Не съм убедена, че географското разпределение облагодетелства достатъчно местното население. Не съм сигурна, че, това, да, че редакцията на съответния член от протокола е достатъчно добра. Не съм убедена, че тук действително има подобрение. Затова имам един въпрос към Европейската комисия. Как се стигна до изготвянето на тази нова редакция? Как може всъщност да гарантираме, че и населението в Западна Сахара ще има достъп до финансовите ползи от това споразумение. Това е основният проблем и според мен трябва да подобрим редакцията на тази част от протокола. А от друга страна мога да кажа, че съм като цяло доволна от този нов протокол. Не сме го разгледали подребно в нашата политическа група, но като цяло ми се струва, че, има и, че преговорите далеч не са свършили. Думата го слушах и Яро. Грация, сеньор Стивенсон. Госпожа Яро, да, благодаря, господин Стивенсън. Да, наистина тук е трудно да се направи един Корнелиев избор между чувствата и разума. Аз самата винаги съм защитавала човешките права. А правото за самоопределяне се признава като основно човешко право в, от международното законодателство. Конфликтът в Западна Сахара не е от вчера – така че не знам дали точно споразумението по риболов е най-подходящото място да, го, да се опитваме да го разрешим. Не смятам, че ако отхвърлим този протокол, ще постигнем нещо. Например, Маврита, протокола с, за сътрудничество в областта на риболова с Мавритания, също предполагаше такива съмнения за зачитане или не на човешките права и го гласувахме. Мисля, че няма защо да отиваме толкова далече. От самото начало нещата бяха ясни. От година, даже година и половина, текат действия, преговори, срещи между Европейската комисия и правителството на Марокко за да изпълнят в максимална степен препоръките на Европейския парламент. Както казаха и представителите на комисията, и докладчицата, и други колеги, това е факт. Факт е и, че има отбелязан напредък цитираха се важни за Европа области. Не само за щетите, които евентуално биха понесли пете или шесте кораба, които биха ловили риба в териториалната води на Западна Сахара. Други са понесли всъщност голямата тежест и други биха понесли голямата тежест, ако няма подновяване на този договор, защото от това зависи поминъкът на тяхното семейство. Кризата не удря еднакво всички ни. Аз самата от отдавна работя по въпросите на подпомагане на развитието в общ географски смисъл и по-специално в Марокко. И мога да ви кажа, че това, което сме постигнали, носи, е в интерес на всички ни. Всички пунктове, които тук бяха повдигнати и спрямо виждането, че финансовото участие е прекалено и бе намалено с 6 милиона в предложението на комисията, 6 милиона от финансовото участие на Европа за сметка на частния сектор на корабопритежателите, както и самият факт, че са включени много клаузи, по силата на които тези допълнителни средства ще бъдат влети в местната економика, Както да не забравяме и третото перо, а именно екологичните проекти. И в заключение още една клауза, която искам да цитирам и която е отново доказателство за постигнатият напредък, а именно мониторингът, контролът върху зачитането и прилагането на човешките права, прилагането на международните правни норми за тях. Всичко това, с други думи, ме води до мнението, че това е положителен за Марокко протокол. Ясно е, че тук не е форумът, където бихме разрешили въпроса с независимостта на Западна Сахара. Това не са Обединените нации много от държавите, членки на Евросъюза, откъдето идваме ние самите, имат представителство в Международната Генералната асамблея на ООН. Е, нека там да подигна този въпрос. Въпреки, че разбирам тежненията на много от колегите, все пак този въпрос за Западна Сахара не е повдигнат на Генералната асамблея на ООН. Поне аз не съм го чула, може би съм се разсеяла, но по време на последната сесия това не е повдигнато. Така че не виждам защо ние трябва да го повдигаме при обсъждането на едно търговско споразумение. И още повече да твърдим, че споразумението не трябва да се подпише заради този териториален конфликт. Благодаря. Госпожа Томас. No. No? No? Okay. In that case, Mr. Torvald. В такъв случай господин Торвалдс. Благодаря ви, господин председател. Винаги, когато говорим за Марокко, излиза една и съща фраза и тя е «Я пак». Всеки е гледал филма и знаете, филма Казабланка, и знаете, че точно това се казваше там – Предлагам на комисията отново да дадат втори раз и този път да вземат предвид и човешките права. Знаете, Кармен играе основната роля в Фарбан Бай Бизе. Както и знаете, и там се казва, ще видим. Същото е и тук. Затова ще бъда кратък. В а, Подобни споразумения винаги се изключват Западна Сахара. И аз не съм убеден, че това е правилно, но все пак вървим в правилна посока. Това, което каза госпожа Лювин, е добра идея да поискаме становище от правната служба. Възниква и интересния въпрос за това, което обуча... получаваме обратно срещу средствата, които отпускаме. Чух и това, което казахте във връзка с испанската и португалската флота. И това, че те упражняват основна рибовна дейност там. Аз съм готов да помогнем на тези флоти, е, аз съм за да помогнем и на гърците, защото считам, че ние като европейци трябва да поступим именно, именно по този начин. А не просто като глупаци да се глеждаме, глеждаме само в собствения си път на нашите държави. Моля ви, не го приемайте лично, аз и Финландия харесвам. Та, Бих искал да работя с Кармен, но определено ми се струва, че трябва много внимателно да помислим върху въпроса с човешките права. Благодаря ви. Господин Капула Санто, съвсем накратко моля. Благодаря ви, господин председател да заявя а, нещо. Тук не говорим за а, португалски интерес. Говорим за споразумение с Марокко и пелагичен риболов. Тук няма някакъв търговски интерес за Португалия. Нека да е ясно. Благодаря ви за това уточнение, каза председателя. Нека и аз да кажа едно-две неща. Считам, че не трябва да забравяме, че тук сме в комисията по рибно стопанство – Господин Сантос обърна внимание на това, когато обсъдихме надълго и на широко всичко тази сутрин. Обсъдихме въпроса за човешките права, за международното право, за фронта Полисарио. Сега тук имахме цитати от операта и а, се цитираха филми, така че дискусията беше изключително богата и духовита но тук сме в Комисията по рибно стопанство. И в рамките на това споразумение а, не трябва да забравяме, че това ще струва работни места не само за нашия флот, флот, който а, извършва риболовна дейност от векове в марокански води, но ще струва работни места и за хората от Западна Сахара. Чувал съм тези доводи и преди, а, господин Агню да ме слуша внимателно. Един шотландски а, кораб, който упражнява риболов там, беше един от малкото кораби по смисъл на предишното споразумение, който разтоварваше риба в Дакла като в този кораб работеха жени от Западна Сахара, 300 на брой. Те бяха обучавани и имаха работа. Всички тези хора сега ще кажат, понеже упражняваме риболов в неокупирана зона, няма никаква полза, а защо да не говорим с фронта Полисарио? Именно те бяха тези, които а, гласуваха да загубят работата си мъжете и жените от Западна Сахара. И те ще попитат къде са човешките права в а, всичко това. Те имат право да работят в а, Западна Сахара. Както беше посочено, ние имаме 1% от риболова в марокански води. И ако не се възползваме от тази възможност, защото предполагам, че ще гласуваме против а, споразумението отново, ако не по... се възползваме от тази възможност, това означава да дадем тази възможност на Китай, на Русия, които така или иначе вече имат присъствие там. И а, накрая ние ще трябва да купуваме рибата от мръсни руски и китайски кораби. Ще трябва да я внасяме в Европа и нашите потребители ще трябва да я консумират, защото вие сте гласували по този начин. И руските и китайските кораби, ама изобщо не им пука за Западна Сахара, нито пък за обработката на рибата няма да има работни места за хората от а, племето Сахрави. Тази риба ще се прехвърля в морето, няма да има никаква обработка, ама нищо. Това ли искате? И още нещо преди да дам новата на господин Ди Пипър. Господин Стивенсън, вие се обърнахте към мен, така че нека аз да отговоря. Не, извинявам се, казва председателят. Не се обръщах пряко към вас, обръщах се към много от хората, които явно се произнесоха против протокола. Предполагам, че всеки ще иска да отговори, а не можем да повтаряме а, дискусията. Аз обаче бих искала да се срещна с тези жени, ако имах тази възможност. Всички ние в тази комисия искаме да се срещнем с тях, но ни отказаха. Нека да а, ви кажа, че аз имам а, филм от а, шотландците, които ми показаха това, което се случи. Имаше много голяма реклама и всички можехте да дойдете да видите филма. Съжалявам. Там се виждаше как работят а, жените от Западна Сахара в а, фабриката тези жени имат възможност да го правят. Новия протокол, новото споразумение за партньорство ще даде работа на тези хора. А ние искаме чиста риба, ловена от нашите рибари, като се използват обучени моряци от Марокко и Западна Сахара. Риба, която след това да внесем на наша територия. Сега бих искал да помоля комисията за следното. В споразумението не се казва нищо за разпределението на улова. Не може от Шотландия да изпращаме пелагичен кораб до Западна Сахара. Ако няма равномерно разпределение на улова, предполагам, че трябва брутен тонаж поне 50 000 е, тона. Но какво става с разпределението? Кой ще получи улова? Какви са критериите? По смисъла на предишното споразумение, датските кораби получаваха по-голяма част от улова и те се оказаха доста големи и не можеха да разтоварват на местните пристанища, така че всичко трябваше да бъде трансбордирано в морето. Сега разбирам, че пристанищата са били е, разширени и ще могат да приемат повече кораби, което е добре. Но е, когато бях против прекратяването на действието на предишното споразумение, е, Имах съвсем други аргументи. Сега обаче чух от докладчика и от представителя на комисията, че са внесени значителни подобрения в новото споразумение за партньорство, така че ми се струва, че може би си заслужава да помислим. Но нека да има някаква полза и за хората от Западна Сахара. Нека да им помогнем да се създадат работни места посредством тази флота – със сигурност, ако тези хора могат да получат работа, то трябва да подкрепим споразумението. Моля ви съвсем накратко сега за кратки коментари, защото не искам да повтаряме дискусията отново. Да, благодаря. Аз мисля следното. Имаме трябва ни повече е, време за изказване. Имам какво да кажа, никога нямаме време. Не разбрах даже, че питаме дали иска някой да се изкаже. Следното е моето Моята бележка е следната. Разбира се, че ни вълнуват човешките права. Разбира се, че ни вълнува тяхното прилагане. И ако това не е така, следва да се замислим какво можем да направим, а имаме с какво да противодействаме. Аз самата искам да съм начисто с собствената си съвест. Искам да знам, че е, Европейският парламент и Комисията по е, риболовни въпроси няма да препоръча подписване на споразумение за Сирия, например. Иначе просто трябва да си зададем въпроса до каква степен сме демократи и до каква степен търговци. В нашия случай с това конкретно споразумение, често нещата бяха тласнати до ръба. Благодаря. Госпожа Льовен, аз много бих искала да се срещна с тези жени, които вашите приятели са е, заснели на филм. Много исках да посетя и да видя със собствените си очи всичко това. Само, че ми попречиха. Разбира се, че тук не обсъждаме е, политически въпроси, защото сме комисия по риболов. Но ние не сме е, експерти по е, риболова. Ние сме политици и на днешно време всичко е политика. Рибата е политика. Въздухът, който дишаме е политика. Политиката е навсякъде и ние сме в нея. Благодаря. <laughs> Sure. Благодаря, господин Депипър, след този толкова пространен дебат, може би имате, сигурен съм, че имате какво да кажете. Благодаря. <clears throat> For... Благодаря. Дадохте ми достатъчно материал за целодневно изказване, анализ, презентация и така нататък. Така че записах си е, много неща, водих бележки, не знам дали сега ще мога всичко свързано и кратко да ви изложа. Казаното от господин Капулаш Сантос и от вас самия господин Стивенсън в отговор на въпроса начално зададен от господин Агню, искам да кажа, не, тук не са главните действащи лица испанската и португалската флота. Британски плавателни съдове. Има и британски плавателни съдове, има полски, от балтийските държави, от Холандия. Не съм правил изчисления, но ако човек погледне цифрите, ще види, че няма ясно изразено национално мнозинство в флотата. Техни... Технически отговор на техническия въпрос за това как се разпределя разтоварената риба, господин Струенсън, Стивенсън. има поли... економически проект, който в момента се разработва. В зависимост от това какъв е вида флота, дали е дълбоководна, дали има замразени камери на борда или не, това са техническите аспекти по въпросите, свързани сега с географското разпределение и системата за отчет, както и въпроса дали може да се подобри този обмен на информация. Работим по всичко това, но най-важният въпрос, а именно за контрола, уверявам ви, че Той е и наш приоритет. Сега по въпроса за клаузата, която ни дава възможност за начален старт. След това предвижда и географско разпределение. Предвижда географско разположение, но и, не, да ви призная, ограничава възможностите за такова географско ограничение. Така че е, въпросът ми е, какво точно искате да чуете? Ако искате да чуете дали контролираме, отговорът ми е да. В смисъл такъв, да, контролираме в тези начални фази оттам насетне. Просто искаме да се ориентираме на къде ще тръгнат нещата и как трябва да се приспособим и ние самите, за да ги контролираме по-добре. Това е начинът по който смятаме, че трябва да се процедира. Сега, човешките въпроси. Въздъхвам тук. Чух дебата, изслушах го, видях как е, емоциите ни заляха с пълна сила. Разбира се, искаме да ви уверим, че ако искате да има възможност за суспендиране на силата на договора в случай на, нарушени право, на отчетени правонарушения, имате право да го поискате. Сега обаче няма да се разпростирам по този въпрос. от много от депутати чух, че е отбелязан напредък и се надявате да се продължи в същата посока. Надявам се обаче, че не смятате, че аз самият мога да гарантирам този напредък. Това е прекалено високо доверие и мнение за мен. По-скоро вие, като политици, трябва да се ангажирате с това, което практическото приложение на този протокол би довело като последица. В комисията сме специалисти, експерти, но имаме и ние нашите ограничения, лимит, до който можем да стигнем. Нашата, нашето призвание е да ви дадем материали, обосновки, аргументи, с които вие да работите и да излезете с конкретно мнение, с конкретни изводи. Ресурсите ресурси, рес, рибните ресурси са сред нашите приоритети, в смисъл такъв, че осъзнаваме, че те са крайни и ако има близък до изчезване или застрашен вид, налагаме ограничения. Контролираме свръхулова и се стремим към устойчив риболов, без да довеждаме до крайност експлоатацията на тези рибни ресурси. Чух много мнения за това, че този протокол трябва да се ограничава с риболовните въпроси, свързани с рибното стопанство. И аз съм убеден, че това наистина трябва да бъде така. Сега обаче, ако има нарушения на човешките права и ако вие казвате, че трябва да има възможност да се прекрати действието на този договор, съгласен съм. Съгласен съм, че това не трябва да бъде поредното споразумение. Това, което в момента ни занимава, е един конкретен протокол. Важното е съдържанието на споразумението. В член 2 на това споразумение пише ясно, че човешките права са основополагащ елемент на това споразумение. И това е основен законодателен текст. Текст с правна сила. Което прави Защитането на човешките права, съответно съставна част на протокола. Тоест, ако няма разбирателство по силата на точка първа от протокола, то тогава ще се позовем на член 2 от самото споразумение. И според мен това не е мъгляво, според мен това е ясно. Това са основополагащите принципи на нашето споразумение за асоцииране или за привилегировано партньорство с Марокко, това е залегнало и в споразумението за риболов и в протокола. Има възможност за прекратяване на силата и действието на това търговско споразумение в случай на съмнение за читането на човешките права. Благодаря. Uh, Благодаря. Госпожа Фрага, може би иска да вземе отношение. Well, this is your third intervention, fourth intervention, Isabella, but... Uh... Изабел обаче, за трети, не за четвърти път искате думата. Ще има още едно разискване, когато докладчика представи своя доклад. Не може ли да чакате до тогава с изказването си. Ние приключихме, затворихме списъка на поискалите думата. Изабел Левен, имам два въпроса към комисията. Първо, как възнамерявате да наблюдавате за бъдещето прилагането на и зачитането на правата на човека в Марокко. второ място, въпросът ни е дали Марокко има претенции за изключително економическа зона относно водите на Западна Сахара. Думата има Европейската комисия. Пак повтарям, ние сме специалисти в областта на рибарството, а не специалисти в областта на правата на човека. Ако въпросът ви е дали ще изпратим мисия, която да се занимава за на правата на човека, отговорът ми е не. Моля ви да минавате през председателя при изказванията си. Имаше въпрос и към изключителното економическа зона. Да, това е въпрос, който беше отнесен до правната служба и ще помоля правната служба да отговори. Ами това може би е подходящ въпрос да, да чуем наистина правната служба, тъй като госпожа Льовен отправя въпрос и към вас. Благодаря ви, господин председател. На този ранен етап мога само да ви кажа, че съгласно обичайната процедура за отправяне на запитвания към правната служба, с удоволствие ще ви представим аргументирано становище на правната служба, но за нещастие на този етап не мога да дам някакъв отговор. Ами добре, в такъв случай може би действително ще бъде добре да получим разяснение от страна на правната служба което ще разгледаме при, разискването с последващото представането на доклада до страната на докладчика. Господин Ферейра, имам един конкретен въпрос към Европейската комисия. Също имах няколко въпроса и не получих отговор нито един от тях. Първо, защо не се изключват а, а, водите на юг от, а, 20, от паралел 25-40? Европейската комисия заяви, че ще разреши проблема с предишният паралел с изключване на водите на юг от паралел 2540. Въпросът, който зададох, е защо не сме изключили тези води, които са на юг от паралел 2740, както това вече беше направено в споразумението между Съединените щати и Марокко. Вторият ми въпрос, който не получи отговор с на Европейската комисия, защо не изслушахме легитимните представители на населението в Западна Сахара. Това са органи, които са признати и от ООН. Защо те не бяха консултирани от Европейската комисия? Бих искала да получа отговор на тези два въпроса. Председателят и други хора искат думата, но разискването приключи. Няма да го подновявам, докато не ни представи докладчика своя проект от доклад на следващото заседание. Може би аз мога да отговоря на първата част от доклада на господин Ферейра. Предишният протокол, който отхвърлихме, подчертаваше, че единствено много богати запаси от палагични видове се намират в водите на Западна Сахара, а че всъщност запасите от пелагични видове в водите на Марокко са в доста по-застрашено състояние. А вие ни задавате тук в комисията по рибарство въпросът да, защо да не изключим от протокола води, в които има много богати рибни запаси и за сметка на това да включим в протокола води, където има запаси подложени на сериозен натиск. Това ми се струва един много нелогичен въпрос в нашата комисия. Господин Депипър. Може да чуем отговор на Европейската комисия. Мисля, че вече отговорихте на въпроса, господин председател. Защо не сме изключили тези води? Защото имахме мандата да водим преговори за целият регион. Това е простият отговор на въпроса ви. Срещнахме ли се с представители на легитимните органи за управление Западна Африка? Да, наясно сме с тяхната позиция. И така давам думата на докладчика. Благодаря, ще бъде кратка. Защото тази, този дебат не го водим за първи път. Нещо искам само да кажа. Ако искахме да разрешим, ако искаме <laughs> да разрешим проблемите на Западна Сахара с това споразумение по риболов, е много лесно. Гласуваме против и готово. Само, че проблема не се разрешава толкова лесно. Нито с споразумение, нито без споразумение, нито с каквото и да било. Той просто е неразрешим. Сега, аз мисля следното. Така както е разписано това споразумение, този протокол, смятам, че отговаря в максимална степен на нашите мандати като парламент и а, като съвет и освен това в максимална степен задоволява препоръките на доклада Хаклунг, по силата на който отхвърлихме споразумението преди две години. Затова смятам, че сега трябва да го гласуваме. В отговор на госпожа Родос за браншовата политика, да й кажа, че член 6 на предишния протокол и член 6 на новия протокол, просто да ги сравни и да види следното. Правната служба още от началото твърдеше, че има нужда от гарантиране на инвестиции в тази част на Сахара. И се правеше, но не, не се отразяваше в протокола. Сега има такова отразяване. Съжалявам, че госпожа Льовен не е могла да пътува до Сахара. Който обаче е бил в Сахара в пристанището Дакла, преди 15 години, където е, където е акустиран вашия кораб, ще види с просто око, че има безгранични инвестиции там, наляти. И се вижда. Сега в член 6 пише ясно кое е задължително и как трябва да се прави това нещо, което в предишния протокол в член 6 беше само с пожелателен характер разпределението на риболовни възможности, географското разполож... разпределение, нека да ви покажа, че индустриалната флота не се разделя по географски принцип. Просто само да уточня, че 7740 метра е максималната стойност за пристанищата, което на своя реч ще затрудни холандските кораби, които надхвърлят и не могат да не могат да акустират там. По въпроса сега за културните препратки, е, операта Бизе е Кармен, Хъмфри Богърт, аз съм испанка, не за първи път ме сравняват с Кармен, така че не се вълнувам. Но само да ви уточня, и от това се вълнувам, че няма само испанска флота. И не само ние се облажваме, ако позволите. Има и други индустриални а, флоти там и не само от Испания. Признавам, че любителските маломерни е, риболовни плавателни съдове наистина са предимно испански, но промишления, огромния вид кораб, който лови риба там не е и съвсем не е много, в много малка степен е само испански. 12 националности са представени там. Пак ви повтарям, аз съм испанка, това е вярно, но съм и европейка. И като европейски депутат съм склонна да превивам гърбина в интерес на европейските интереси. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Докладът ще бъде представен на 4 ноември и гласуването в комисията ще бъде на 20 7-28 ноември. Както знаете, изменения няма да има, ще се гласува само за или против, а гласуването пленарна зала ще бъде след това. Благодаря ви за тази дискусия. Продължаваме с точка 9 от дневния ред. Надявам се там да няма толкова много противоречия. Става въпрос за споразумение за партньорство с Габон. Нека да чуем докладчика господин Ферейра. Obrigado, Presidente. Eu não, não, não tenho muito a dizer. Eh, Благодаря ви, господин председател. Ами, няма много какво да кажа на този етап. Имам само няколко предварителни бележки, без по никакъв начин да повлияе това на по-дълбоченото разискване на по-късен етап. На този етап Бих искал само да отбележа, че този протокол има за цел да замени предишният протокол, който изтече през месец декември 2011 година. Той беше в сила в продължение на 6 години. Защо се стигна до този помеждутък между 2011 и 2013 година? Сигурно съм, че Европейската комисия ще може по-добре от мен да ви го обясни, но този промеждутък се дължи на проблеми по време на преговорите. Отчасти тези проблеми са свързани и с клаузата за зачитане на правата на човека. изглежда настоявам постоянно да говорим за въпроси, които не са пряко свързани с риболова но все пак повечето колеги са съгласни, че трябва да споменаваме правата на човека в някои споразумения, да не ги споменаваме в други. Правата на човека и класа за правата на човека беше проблематична в преговорите с Габон. Сега тези трудности бяха преодоляни. Някои от противоречията и двусмислеността в споразумението бяха преодоляни също за Габон имаше проблем, тъй като се обвързваха политическите ангажименти с нарушаването на правата на човека. Редакцията беше прекалено неясна от тяхна гледна точка, но ми се струва, че новата редакция е доста по-ясна, която задоволява габонското правителство. А по отношение на възможностите за риболов, предвижда се 27 лиценза за сейнера с дълбоко замразяване – и 8 лиценза за, кораба, за кораби за улов на рибатон с валици. Възможностите за риболов не бяха подновени за корабите с парагади за повърхностен риболов. Имаше 7 предвидени лиценза, но те бяха отхвърлени, като този факт се дължеше най-вече на намаляването на възможностите съгласно предишният протокол по време на, него, на период на неговото прилагане. Освен това, междувременно влезе в сила национално законодателство на Габон, което забранява улова на акули в териториалните води на Габон. По отношение на финансовият аспект на протокола имам един коментар. Предвижда се финансово участие за периода, в който споразумението ще е в сила, т.е. период от 3 години. Предвиден са 1 милион 350 хиляди евро, разпоредени последният начин. 900 хиляди евро за достъпа до риболовните територии и 450 000 евро годишно в подкрепа на секторната политика в ГАПОН. Струва ми се, че е напълно уместно това значително увеличаване на финансовото участие, свързана с правата за достъп до риболов. Също така, предвид развивката на предишната помощ, то 60% от финансовото ни участие беше отправено към подкрепа на устойчивият риболов за сектора на риболов в Капон. Сега, както виждате, подкрепата за устойчивост на бранша е спаднала. Тук говорим за 450 000 евро годишно. Ако погледнем общият размер на финансовата ни подкрепа, се оказва, че делът на финансова помощ, която се отправя към сектора на риболов в Габон, е по-малко сравнен с предишния протокол. Това са коментарите ми към момента. Благодаря, господин Ферейра. Е, госпожа Исаскон Билбао. Благодаря, господин председател. Накратко за да изразя задоволство от това споразумение. Наистина оказва се, че е балансиран, разумен вариант, за да могат всички наши сейнери, парагади, тралове да излизат на риболовни рейсове там. При това финансовото ни участие ни дава възможност да сътрудничим с развиването на браншовите организации тук, както в Габон, както и в случая с Кот Дивуар. Покачва се финансовото участие с 42% и се намалява брутния регистър тонаж. Само да кажа, че 20% от морските екипажи трябва да произхождат от държавите АКТБ, като се дава преимущество на брак на слоновата Кост, Кот Дивуар. Това, което е хубаво за тях, е хубаво и за нас. Los buques europeos estén con acuerdos de estas... Важното е обаче да изпълняваме гаранциите, които записваме в тези споразумения, гаранции, които нашите плавателни съдове предоставят в резултат на високите изисквания на нашите норми. Също така искам да повдигна въпроса за това споразумение и за всички останали, а именно да увеличим участието, да стимулираме участието на бранша в разписването на текстовете на тези споразумения още от самото им начало до самия им край. Браншът отдавна иска такъв вид участие и смятам, че е дошло време да удовлетворим това тяхно желание. Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Благодаря на докладчика за това, че ни разясни споразумението. Все още не съм имала време да го разгледам по-подробно. Струва ми се интересно и добре да се знае, че член 7.1c постановява, че ако Европейския съюз или Габон забележат нарушение на основни човешки права, предвидени в член 9 от споразумението на Кутуно, може да се прекрати действието на протокола. Тоест, в някои случаи е възможно да имаме и ясна клауза за нарушаване на човешките права, а не клауза, която да е скрита измежду другите разпоредби. Още нещо във връзка с акулите, вие ги опоменахте. Няма специална квота за тях, както имахме в споразумението с Мадагаскар. Струва ми се, че това е доста положително. Та въпросът ми към комисията е следния – прилова на акули важен въпрос ли е в рамките на улова на рибатон и въобще можете ли да кажете нещо повече в това отношение? Благодаря, Кармен Фрага. Аз съвсем накратко. Поздравявам комисията с това, че е, се вдигна блокажа именно поради факта, че Габон не искаше да включи клаузата за човешки права и за кръстосаните проверки. Факта, че комисията намери начин да принуди Габон да се съгласи, означава, че комисията знае какво прави. Това е добра новина за а, флотата, която лови рибатон. И наистина е много важно за този вид риболовна квота да има споразумение с много държави, тъй като рибата тон е мигриращ рибен запас и се лови в много географски ширини. Радвам се и от това, че тук също е постигнато споразумение по финансовото участие и че покачването е от 55 5 тона на 65 тона през първи, първата спрямо третата година на споразумението за сметка на корабопритежателите. С други думи, върви се по начертания път по посока покачване на финансовото участие на корабопритежателите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Повечето от нещата бяха засегнати и нямам аз какво, кой знае колко да добавя. Имаше блокаж по въпросите, както каза госпожа Фрага, за човешките права и за do we associate the sector uh, in, uh, in these discussions? Но тези елементи бяха включени. Работим в сътрудничество с бранша. И отговаряме на всички техни писмени съобщения. По въпроса сега за акулите. Нямаме сейнери, така че въпросът с акулите не ни вълнува кой знае колко много в този конкретен протокол. Сега, за препоръката за споразумение с бранша. Не става дума просто за освобождаване на повече средства, както в случая с Кот Дивуар или други настоящи и бъдещи партньори в Западна Африка. Тук също трябва да разработим наръчник, експертен наръчник, защото именно това е начинът по който бихме помогнали на страната да се бори с нелегалният, недеклариран и незаконен риболов, чрез повече технически средства за контрол на борда на самия кораб. Разбира се, новата електронна система е, ще си каже думата. Това са аспекти, които включваме във всички наши споразумения и това помага на партньорите ли да направят качествен скок. Техническите спецификации ще се доуточнят. Нямам обаче какво повече да добавя. Повечето от важната информация вече бе дадена и, накратко казано, това е добре изработено споразумение. Благодаря. Благодаря на комисията. Както виждате, почти няма никакви противоречи около това споразумение, което си е почти невероятно. На 27-28 ноември ще ни представи доклада си господин Ферейра, а на 22-23 януари ще се разглеждат ще се гласува в комисията, предвидено е за февруари гласното пленарна зала. Ако няма нищо по точка разни, припомням на членовете, че на ниво минус 3 в 12.30 ще тръгнат два автобуса, защото ще, заседанието започва в 12.45 в съвета, така че моля колегите, които ще участват в това заседание, да са точни. Някой го има ли нещо да повдигне по точка разни? Изглежда, че не. Продължаваме с точка 11. Съобщенията от заседанието на координаторите от тази сутрин. Протоколите ви бяха раздадени. Точка 12. Следващото задание 14 октомври от 4 до 6.30 тук в Брюксел. Госпожа Лювин. Господин председател, вие самият споменахте, че може би било добра идея да отпратим запитване към правната служба относно изключителната економическа зона. Съгласихме ли се, че ще има такова запитване? Да, съгласихме се, че правната служба ще изготви това становище, което ще бъде представено едновременно с проекто доклада на докладчика на заседанието на 26 и 27 ноември. И правната служба потвърждава. Благодаря ви. Благодаря на всички за участието и по този начин приключваме с нашето заседание.